Good morning, everybody. Добре, колеги, може ли да заемете местата си? I know it's very emotional to be together again after the summer. Знам, че много се вълнувате да, да се видите отново след лятната почивка. But anyway, we have uh, a very serious business today. Сериозна работа трябва да свършим днес, така че моля да заемете местата си. Обявявам заседанието, извънредното заседание на Комисията по регионално развитие за открито на, на днешната дата, 3 септември. И така, Получили сте информация за дневния ред. Някакви коментари, предложения имате ли по дневния ред? Не, не виждам. Приемам, че дневният ред е прият. Съобщение на председателя. Едно единствено съобщение. А именно да ви приветствам. Надявам се да ни спори работата идната есен и зима. Желая ви много здраве, сили, да сте все така компетентни и кадърни. За мен е огромно удоволствие да, да работя с вас в Комисията по регионално развитие и се надявам да продължим да работим в същия градивен дух. Това е съобщението ми за деня. Четвъртата точка от дневния ни ред всъщност се явява и основната, същината на работата ни днес. Всеки от вас, разбира се, е наясно с економическите затруднения, пред които е изправена Гърция. И решението на, на 12 и 13 юли на, на срещата на върха да се подемат отново преговори за допълнителна финансова помощ. Комисията прие законодателно предложение да се измени регламента за общо приложимите разпоредби, така че да се предвидят извънредни мерки за Гърция. Ресадният комисар ще ни запознае с, с това предложение. Благодаря ви, госпожо комисар, че се отзовахте на поканата ни да, да вземате участие в нашето заседание. Тъй, аз няма да навлизам в подробности по предложението, защото госпожа Крецо сама ще ни запознае с него. Трябва обаче да кажа няколко думи за процедурата, която ще се следва в парламента. В момента, в който председателя обяви получаването на, на предложението на пленарно заседание 7 септември ще, ще даде начало на процедурата. Най-вероятно ще определи комисията Реги като ресорна, като отговорна. Също комисията по бюджет е, е, заетостта и, и а, е, рибното стопанство ще а, бъдат помолени да излезат със становище. становище. Екосток също ще има право на, да, на консултация по това предложение. До края на септември ще трябва да излязат със, своето, със своя становище. Това вече е установено и договорено. Съвета вече започна работа по предложението. Работната група го разгледа на 24 юли. И утре пак ще го гледа, както и на 11 септември. При нас координаторите днес сутринта заседаваха, за да разгледат различните процедурни възможности, с които разполагах парламентарната ни комисия края на, на дискусията стигнахме до, след, до следните заключения. Всъщност, преди да ви запозная, ще ви запозная с заключенията ни накрая а, на това заседание. Сега ще дам думата обаче на комисар Крецо да ни запознае с предложението на комисията. След нейното изложение а, е, е, на парламентарната комисия ще имат възможност да зададат въпроси и да коментират изказването. Ще започнем с координаторите. за да протече гладко дискусията, ще огранича времето, с което ще разполагат членовете, така щото всички, които искат да вземат участие в разискването, да имат възможност да се изкажат. Ето, госпожо Крецо, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа, европейски депутати, членове на Комисията по регионално развитие. За мен е, е голямо удоволствие да говоря отново пред Комисията по регионално развитие. Искам да ви благодаря за това, че е, провеждате е, такова извънредно заседание за да разгледате предложението на Комисията за изменение на регламента за общо приложимите разпоредби във връзка с мерките за Гърция. Това е извънредна мярка, която има за цел която проистича от, от особеното положение в Гърция. Смятаме, че това е от голямо значение за успеха. Знаем а, колко е драматично положението в Гърция. И аз и по-рано съм имал възможност да говоря пред вас. Преди лятната вакансия запознах ви с посещението си в Гърция и, и се впечатлих от, от ангажираността и от коража на хората, с които се запознах. Според комисията, гръцкият народ се нуждае от нашата подкрепа. И е, това предложение наистина може да е от голямо значение за, за, за тях. А много е важно да се стигне до съгласие по предложение на, предложението на комисията за изменение на регламента в максимално кратки срокове. Тежката криза доведе е, е до, до сериозни проблеми с ликвидността в Гърция, както знаете има много сериозни предизвикателства в областта на реформите на економиката, създаването на работни места, устойчиви работни места и, и растеж. Комисията предвижда както финансова подкрепа, така и техническа помощ. На 15 юли приехме съобщение, излезохме съобщение с нова инициатива в в резултат от решенията на, на срещата на върха на 12 юли. Средствата от европейския бюджет могат да дадат ново начало на, на, на процеса на създаване на работни места и растежа в Гърция подхода, който бе е прият на срещата на върха през е, на 12 юли, а, е, има за цел да, да, да възстанови финансовата фискалната стабилност, да, да укрепи инвестиционния климат в страната, така че да стъпи економиката на, на, на крака. Естествено, е много важно Гърция да изпълнява предвидените реформи, които ще дадат възможност на страната да е, на достъп до 86 е, милиарда е, дългово финансиране кредити. Това ще, ще подобри бизнес климата и ще укрепи устойчивостта на гръцката економика. Това са реформи, които са необходими, но не и достатъчни. Е, те трябва да се съпроводят от сериозни инвестиции в гръцката економика. Не става въпрос единствено за, за разходване на средствата, но за благоразумно разходване по-скоро на тези средства. На лице са средствата за Гърция, но, но, но трябва да направим всичко възможност е, възможност е, да, да започнат да се оползотворяват максимално скоро. В тази връзка на 17 юли комисията прие решение за изменение на регламента е, за общо приложимите разпоредби, с което се цели да се решат сериозните проблеми с ликвидността в Гърция. Става въпрос за сегашния период, 2014-2020 година. Предвижда се предварително осигуряване на средства за финансирането за да се решат е, проблемите с ликвидността. Също се предвижда мерка, мярка, която да спомогне е, успешното изпълнение на програмата 2007-2013 е, година. За 2014-2020 комисията предлага да увеличи предварителното финансиране с 7%. 7% пункта за Фонда за регионално развитие и ФИЛ социалния фонд, както и, както и Морския фонд. Това допълнително предварително финансиране ще осигури допълнителен 1 милиард през е, едните е, две години по 500 е, по 500 милиона през едната година и следващата. Това допълнително предварително финансиране до 2016 година трябва да се е, уреди документално. А за периода 2007-2013 година пред, това, което предлагаме е, е рано освобождаване на, на, на, на последните 5% от плащанията, които обикновено се задържат до закриването, до приключването на програмата. Също така предлагаме отпадането на националното съфинансиране, като предвиждаме 100% съфинансиране от страна на Европейския съюз. Това ще осигури допълнителна ликвидност през 2015 година от около 100 хиляди. Извинете, около 100 милиона. А, това ще общо тези средства, които, които, изрази, които изредих за целия период. Два милиарда ще бъдат е, е, в средствата, които ще дойдат от е, падането на 5% за финансиране. Естествено, особено важно е, е средствата да стигнат до крайните бенефициенти, и да се разходват, разбира се, е, на базата на принципите на, на, на е, добрите практики в финансовото управление. Гръцките компетентни органи трябва да, да съждат механизъм за защита на активите, така щото допълнителните средства за периода 2007-2013 година, година да се използват единствено за плащания на бенефициентите. Гръцките компетентни органи вече са приели съвместно междуведомствено решение на, на 13 или 30 август а Гърция също така трябва да докладва до, до края на 2016 година редовно по изпълнението на тези мерки и накрая да излезе и с окончателен доклад за този период. Що се отнася до въздействието върху бюджета, не се предвиждат промени в междуногодишната финансова рамка и разпределените средства за други държави членки ще се стигне до а, известно предварително плащане, плащане в началото на, на, на периода, което няма обаче въздействие на, между, на многогодишната финансова рамка. С 2014-2020 година периода става въпрос за предварителното финансиране за 2016 година, обаче комисията ще ще е, е, преизчисли е, прогнозата си. На базата на тази предварителна оценка комисията ще прецени дали, се, дали е необходимо да се, да се правят корекции в бюджета за 2016 година. Дами и господа, надявам се да се съгласите, че е, тези мерки ще са от голяма, от голяма полза за, за гръцката економика. Комисията работи в тясно сътрудничество с гръцкото правителство, така щото да се осигури максимално ефективно разходване на средствата. Организират се експертни среща и ще се предвидят допълнителни механизми за наблюдения, наблюдения от страна на гръцките органи. Инвестициите трябва да съответстват с съответните стратегии за специализация на пазара, така щото да са насочени към реалните нужди и да доведат до, до положителни, е, положително въздействие върху е, гръцката економика. Работим заедно с, е, с, с района Източна Македония и Тракия, за да изготвим план за стратегия за интелигентна специализация на, на економиката. Областите, които получават акцент с, с винарството, например, което е от голямо значение за региона. Целта на тези средства е да се укрепи економическото, социалното и, и териториалното положение по отношение на, в кохизионно отношение в страната. Това може да стане чрез бързо разрешаване на, на проблемите с ликвидността в страната. Сега нещата са в ръцете на Европейския парламент и, и, и на съвета. Тяхното одобрение е необходимо за приемането на, на тази законодателна промяна. за периода 2007-2013 година трябва да се действа максимално бързо, така щото да се, да се постигне реално въздействие върху реалната економика. Доколкото разбирам, положително гледа на, на промените в съвета, ще е, разгледа бързо нашето предложение, но разчитаме също и, и на вашата подкрепа. Благодаря ви за внимание. Сега с радост ще изслушам въпросите и коментарите ви. И се надявам втората половина от тази година да, да, да ни даде възможност за ползотворно сътрудничество между парламента и Европейската комисия. Благодаря. Председателката, благодаря госпожа комисар. Сега преминаваме към въпросите и коментарите. Почваме с координаторите. Моля да се изказвате не по-дълго от 3 минути на човек. Заповядайте. Добре, тогава да започваме. Благодаря ви много за това извънредно заседание. Благодаря и за поднесената информация. Всички сме наясно с положението в Гърция и решението на съвета. Но нека да обърнем внимание на нашата собствена роля. Ролята на парламентарната комисия по регионално развитие, която подготвя гласуването в парламентарната зала. Ни най-малко не желая да слагам прът в колелото да попреча на решението на парламента. Сега вие давате тази информация. Ако се премахне съфинансирането, то тогава няма да има повече инвестиции в Гърция от а, а, гръцка страна. Подобно нещо едва ли ще се случи. Значи ще излезе, че ще имаме 105% инвестиции. Е, средствата предвидени е, за тези инвестиции, при положение, че се покрият с 100%, ще могат да отидат другаде. Може ли комисията писмено да отговори? И аз мисля, че ние всички имаме право днес или следващата седмица е, да можем да поставим своите въпроси, за да получим писмените отговори на Европейската комисия. Вижте какво става. От политическа гледна точка много се радваме, че може да се постигне подобно решение за Гърция. За сега. Казвам за сега. Но в крайна сметка това е огромен паричен поток. И то отива отново в банките. Нека да не се лъжим. Това е най-голямата инвестиция, казвате, в реалната економика. Трябва да видим какво се случва с крайните потребители, с бенефициерите? Има ли риск а, при тях? Но ми се иска да ги а, получим всички ваши отговори писменно. Аз имам въпроси, други членове от нашата група казаха след вакансията. Искаме да упражним правото си да внасяме изменения. Не е така лесно да се откажем от а, е, това правомощие, защото не знаем дали съвета ще внася е, изменения. Това е наше а, е, право. Знаем какво стана миналата година. Ние спазихме правилата и бяхме изтласкани във ъгъла. При една писмена процедура, когато се подготвяме, за да не импровизираме, трябва да разполагаме с цялата тази информация писменно. Това иска НП и така. Първо, НП е преди всичко е, предпочита обичайната процедура. Нека кажа следното. Нямахме дневен ред, с който да запълним е, предвидените редовни парламентарни заседания на комисията и не ги провеждахме. Трябва да бъдем гъвкави. Къде е парламента? не можем 2-3 месеца да губим време. Трябва да бъдем гъвкави и същевременно да не накърняваме правата на нашите членове. Затова аз ви подкрепям, да, но искам в рамките на нашите правомощия на парламентарната комисия, искам да обсъдим нещата с колегите и то когато е написано черно на бяло. Благодаря. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Трябва да ви отговоря. През април пропуснахме заседание на парламентарната комисия и нямаше нищо общо с темата, която обсъждаме днес. Полагаме всички усилия съвместно да подобрим работата на парламентарната комисия в контекста на общата работа на Европейския парламент. Всички парламентарни комисии през този мандат се сблъскват с трудности. Нека не смесваме нещата. Нека да се съсредоточим върху проблема, който имаме да решаваме днес. Госпожа Крял, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички знаем, че сме в една изключителна ситуация и бих искала да благодаря из... на комисията, че след срещата на високо равнище на 12 и 13 юли комисията реагира толкова бързо. Изключително бързо представи едно предложение, което според мен трябва да бъде предмет на вземане на решение още днес. Не смятам, че може да се противопоставим на това. Не вярвам, че и може толкова бързо да реагираме, но мисля, че парламентът трябва задължително да помогне на гръцкия народ. Вече дебатирахме надълго и на широко в парламента за това, което трябва да се направи за да помогнем на Гърция да се измъкне от този тупик. Казахме, че трябва да се инвестира в Гърция, за да може да изправим на крака економиката и да създадем заетост за гръцките граждани, да гарантираме социалната сигурност. Кой в нашия парламент би бил против ние да направим това? И то възможно най-бързо. Разбира се, ще възникнат въпроси, държавите членки го направиха. Всеки знае какви са позициите на другите. И всички въпроси намериха своите отговори. Никой не трябва да плаща повече, но проектите, които вече са започнати в Гърция, трябва да бъдат довършени. Ще може да предвидим нови инвестиции в тази страна и парите предвидени за Гърция трябва да бъде използван колкото може по-скоро. И аз и моята група не искаме да дискутираме за това дали има някаква процедура, ще има някаква процедура или не, това може да се направи при друго положение, но ситуацията е изключителна, затова трябва да се прибегне към изключителни мерки. Тоест, ако е, ние трябва да започваме една много бърза процедура и да приканим съвета да действа по същия начин. Не веднъж сме установявали, че парламентът е готов да действа бързо, след това съветът е забавил нещата, но ние трябва да се постараем тези две институции да отпуснат колкото може по-скоро помощ за Гърция. Благодаря. You, Благодаря, госпожо Крел. Не виждам представители на ЕКР. А виждам, че има. Извинявам се. Господин Мариас. Благодаря. Аз искам да се изкажа от името на групата. Преди всичко искам да приветствам госпожа комисаря на днешното ни заседание и искам да кажа следното. Европейския съюз трябва да обърне внимание на меморандума, в който се посочва, че 240 милиарда през изминалите 7 години са отпуснати, милиони и половина са безработните, над половината от тях живеят под чертата на бедността и по-голямата част от тези пари ще се използват за да бъдат платени облигациите на Европейската Централна банка, купени с 50% отбив а изкупени обратно на, а, по номинал. Ето за това ще отидат парите. Това не за пръв път се случва и комисията трябва да обърне внимание на този въпрос. Това е една програма с бюджетни економии. Няма да помогне на пенсионерите, няма да увеличи заплатите, няма да помогне на Гърция, ще помогне на господин Драги, който иска да му бъдат платени облигациите. По-нататък, третия меморандум по закон, по решение на съвета, предвижда изпълнение на всички общностни а, програми в а, рамките на неговите изисквания. Всяка държава членка има право да получава средства от структурните фондове и нито една друга държава членка не обвързва получаването на тези средства с изпълнението на условията по меморандумите. По-нататък, многократно се заявява, че е, не само Гърция, но и други страни, които имат подписани меморандуми, трябва да променят механизма на съфинансиране. Когато имаме програма по меморандум с Гърция или с друга страна и се цели като предварително условие намаляване на дефицита, необходимо е да се намалят бюджетните разходи. Намаляването на бюджетните разходи фактически лишава държавите членки от възможността да съфинансират европейски програми. Европейския съюз ви дава пари при условие, че е, съфинансирате, но не можете да намерите тези средства, защото тройката ви е наложила определени допълнителни условия по меморандума. Е, приключвам. Приключвам, госпожо председател, разбирам. И когато се говори за съфинансиране, тези правила трябва да се променят. Отдавна трябваше да са променени и за Гърция, и за всички останали. Да се подкрепи една инициатива е необходимо, ако искаме правилно и пълноценно се изпълняват програмите. Ето това исках да кажа. Благодаря. Благодаря. Господин Яковчич от името на групата АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви че се отзовахте на поканата ни. Винаги се радваме да можем да обсъдим с вас различни идеи. Толкова по-важно е днес вашето присъствие, за да проведем аргументирани и задълбочени разисквания, които надяваме се ще помогнат на Гърция и на гръцкия народ. групата АЛДЕ взе решение да се е, гласува за упростена процедура без изменения, за да могат да бъдат спазени всички срокове и по такъв начин да покажем, че ние, като Европейски парламент, сме готови да се ангажираме, да участваме в усилията за създаване на нови възможности за развитие на Гърция средствата, които могат да бъдат използвани от фондовете за Гърция, фактически трябва да са предназначени за конкретни проекти. Това беше отправната точка на нашите разсъждения. Както каза колегата, не бива да се използват за финансови операции на драги или на банките – а за конкретни реални проекти. Ето това ние подкрепяме най-горещо. 86 милиарда ще се използват е, да се плати на господин Драги и неговите облигации. Ето за това отиват структурните фондове. Господин Мария, казва председателката не сме на това ниво на а, размяна на реплики между членовете на комисията. Господин Яковчич, моля, продължете. Очевидно, уважаемия колега господин Мариас не ме разбра, но а, ще пием по кафе с него и ще се изясним по-късно. Искам да кажа, че когато парламентът е на прага на такова решение, ние се радваме и сме убедени, че можем и трябва да покажем нашата солидарност и съпричастност. Никой не се радва на чуждо нещастие, но в този случай ние се радваме, че можем да постигнем конкретно решение и да го подкрепим, защото още веднъж искам да повторя, искаме опростена процедура, без изменения, и бихме очаквали от всички останали политически групи да проявят по същия начин своята солидарност. Благодаря, господин Омърже има думата. Президент, мерси. Госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, благодаря, че сте сред нас. Искам също да подчертая бързината, с която действа комисията при прилагането на решението на Европейския съвет. Днес другите институции са тези, които трябва, както съвета и парламента, да бъдат също толкова бързи, за да може да се справят с този елемент, който изглежда за мен основен, т.е. спешността на тази ситуация. Тази ситуация е изключителна и това е нещо, което ние трябва да не забравяме в тази комисия. Като се говори за спешност, това е защото ако Гърция не приложи изключително бързо известен брой оперативни мерки, за да ангажира фондове за периода 2007-2013, около 2 милиарда евро ще бъдат загубени като кредити. И всички знаем, че Гърция изпитва изключително сериозна нужда от ликвидности. Всички знаем какво е положението. Смятате ли тогава, че ще бъде е, редно от страна на европейските институции в ситуацията, която живее Гърция, да бъдат загубени тези 2 милиарда. Така че трябва да се създадат условия това нещо да бъде постигнато. А освен това, при една изключителна ситуация трябва да бъдат взети изключителни мерки извънредни мерки в тази процедура. Ето защо нашата група е за опустената процедура без изменение. Извънредни мерки също по същество и това е предложението за регламент, което вие направихте. Но аз искам да поставя ударението, госпожо комисар, върху факта, че тази, това предложение не струва нищо повече от това, което е в европейския бюджет. Така че смятам, че правилно сте разбрали позицията в нашата група. Тоест, приложението на член 50.1 от регламента. Благодаря ви. Thank you, Mrs. Vanna. The floor is yours. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlich willkommen, Frau Kommissarin, auch von благодаря. Добър ден, госпожо комисар. Ние също, зелените, ние приветстваме този пакет, който беше внесен. Той е изключителен. Разбира се, ние всичките знаем, че това няма да реши проблема с кризата в Гърция, но все пак това е едно, един чувствителен принос, а, именно чрез структурите фондове. Видяхме, че те бяха една чувствителна част от помощта за Гърция. И смятаме, че е изключително важно, колкото може по-бързо, разбира се, да бъдат отпуснати фондове, именно за да се осигури трайното развитие на Гърция, също и техническата помощ, която тук е предвидена. Това е много важен елемент за транспонирането на този, тези проекти в Гърция. Съжаляваме, че тези пресни пари не са достатъчно, но мисля, че сега е дошъл момента да мислим за други решения също за Гърция. Но, все пак това е изключителен принос. Времето е също много важно. Трябва да се действа много бързо. Трябва да се приложи именно проста, опростена процедура, за да не изпада в абсурдна ситуация. Като парламентаристи ние носим отговорност да действаме бързо и благодаря и на вас, и на комисията ние сме за опустената процедура, всичко останало би било липса на отговорност. Благодаря. Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа комисаря за нейното присъствие, за това, че обоснова това изменение на регламента. Положението в Гърция е трагично и ние не можем да не приемем е, положително е, предложението за използване е, на оставащите средства от 2007-2013 и изтеглянето на плащания в началния период от следващата рамка. В политиката трябва да се прояви максимална гъвкавост с всички критики към политиката на строги бюджетни економии. Нашето предложение е ще бъде да се подкрепят идеите за съфинансирането и използване на средствата от фонда за сближаване на за да могат да бъдат е, осигурени необходимите е, средства. Е, това решение ще може и да успокои държавите членки, които малко по-неохотно гледат на измененията на бюджета, но можем да ги успокоим, че в никакъв случай няма да се стигне до допълнителна тежест е, в е, рамките е, на многодишното финансиране по МФР от социалния фонд, от фонда за развитие на селските райони от фонда за сближаване няма да има общи изменения на бюджета, затова ние сме за упростена процедура без изменения. Благодаря. Благодаря. От името на вашата група, господин Бреа, искате ли да вземете думата? Oui, merci, Да, благодаря, госпожо председател. За нас това е съвсем очевидно. Европейската комисия се държи по особен начин с а, Гърция, защото финансовата и економическа криза в Гърция проистича именно от а, политиката на економии, които комисията наложи и местните администрации вече не могат да финансират повече от 5% инвестициите, които се инвестират от европейските фондове. Жан-Клод Юнкер се опитва сега да угаси един пожар, който вече не може да овладее, като се старае да се мъчи да засили кохезионната политика в тази страна. И взима се едната ръка това, което знава с другата и за съжаление това няма да доведе до никъде за Гърция, защото тази страна е задушена от дълга си и от еврото, което създава много тежък економически климат. Ето защо си служим с европейските фондове, за да финансираме един план за възстановяване, съвсем не е достатъчно, за да се спре този кръвоизлив в Гърция и е, това няма да помогне е, най-вече в момента, в който всички, е, както вече чухме от различните дебати в тази комисия, всички говорят за изчистване на е, дълговете. Това нещо много изненадва. Как ще направим така, че да платим е, закъснелите фактури, които за 2015 година са повече от 20 милиарда и в същото време деблокираме 1 милиард за плащане на кредитите на Гърция. А също така се притесняваме, защото това ще бъде да отворим котията на Пандора. Защото много държави ще могат също да поискат извънредни помощи с съвместно финансиране от 90 до 100%. Така че мисля, че отговорите не, не са тези, които ще решат проблема. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Now we... Благодаря. Продължаваме по списъка на, на членовете на, на Комисията по регионално развитие, които изявиха желание да вземат участие в дискусията. Господин Лопес. Не, започваме с госпожа Спираки. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги. Е, е, комисията предлага едно изключение, изключително мярка за нашата страна, така че да, да, да помогне на Гърция да премине по тежкия път, който предстои. Интервенцията, която предлага комисията, ако се съпътства от е, рамка за опростено прилагане, има възможност да, да укрепи економиката чрез преки плащания и чрез економии които, които да са в общ размер над 3,5 милиарда евро. Драги колеги, както знаете, е, в Гърция през септември, на 20 септември ще се проведат избори и нова демокрация и Сириза, според проучванията, е, в момента се радват на, на равни резултати. Ние сме поели ангажимент за, за структурни е, е, реформи. Трябва да стабилизираме економиката максимално скоро. Давам си сметка, че други държави членки също имат подобни нужди, но днес се занимаваме с гръцкия въпрос. Аз подкрепям упростената процедура, така, защото Гърция да може да се възползва помощта максимално скоро. Председателката. Благодаря. Пропуснах да кажа, че времето за изказвания от страна на членове на комисията е две минути. Благодаря, госпожо Спирак, и вие се вместихте. Следващия оратор. Благодаря. Няма да говоря за процедурата. Нашата координаторка вече взе думата по този въпрос. Но исках е, да се спра на този въпрос. Е, е, твърде често трябва да променяме съвместното финансиране на регионалната политика, когато има такава кризисна ситуация. От една страна бих предложил на комисара да помисли по, по една или друга промяна, които да помогнат на комисията да го направи, когато е, съществуват гаранции, че финансиранията ще бъдат извършени, дори да са намалени и без това всеки път да се променят правилата. Защото знае всички, че съместното финансиране е, се затруднява всеки път, когато има кризисна ситуация. И втората забележка, знаем всички, че в кризисен период се намаляват инвестициите, не се намаляват текущите разходи. Това е известно. Така че трябва да се променят правилата за пакта за стабилност и растеж, като се променят начина на работа с инвестициите и с текущите разходи. И винаги сме го казвали. Трябва да се отеглят някои инвестиции, но и в този случай се доказва как ако не се променят структурните аспекти на бюджетните политики на Европейския съюз, последствието е рискът за затруднените страни да видят как инвестициите се сриват, а именно инвестициите са тези, които възстановяват економиката. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар. Повече от всякога разбирам всъщност какво става в Гърция и как се чувстват хората в Гърция. Повечето българи не, не живеят, не са в по-добро положение, както знаете сигурно. Сигурен съм, че Гърция се нуждае от нашата помощ и Европейския парламент винаги се е застъпва за солидарността. Винаги е подкрепял осигуряването на подкрепа. Както виждаме, както се вижда в самия фонд за солидарност. Европейския парламент играе много дейна роля в процеса на подпомагане. Трябва да, да, да действаме и сега. Трябва да излезем с становище е, и, и трябва да имаме възможност поне да задаваме въпроси на комисията през време на процеса. Естествено, че трябва да, да, да, да е, действаме бързо. Ние бяхме е, първата комисия. А, която, която гласува положително в подкрепа на ФСИ. ФСИ. Аз гласувах за много промени, които дори не засягаха България и много други държави членки. Например, дерогацията за правилото N плюс 3 и инициативата за младежите и така нататък. Сега обаче трябва да обърнем внимание на Гърция, както и на други, както и на други държави членки трябва да сме наясно с това каква ни е позицията, така че аз съм за максимално бързи действия, аз съм за подкрепата на Гърция да се осигури максимално скоро, но не само, не само за Гърция трябва да има Гърция, трябва и за други е, държави членки да се предвиди е, подкрепа, държави членки, които, които са засегнати от кризата не по-малко. Председателката говори без микрофон, следващия оратор. Да, две е, съображения, които са доста кратки и мисля, че ще помогнат за разискванията. Смятам, че неизбежно е да работим колкото се може по-бързо. Е, с процедура без изменения. И същевременно бих искал да е, кажа, е, както казаха и колегите от е, НП, че трябва да активизираме ролята на парламента в целия този процес по отношение на Гърция, а и въобще. И между другото, темата, която обсъждаме през тези месеци е темата как да преодолеем механизма на тройката с една по-активна роля на парламента. Струва ми се, че ролята на Европейския парламент е, е, на Европейската комисия, извинете, е решаваща. Да не обсъждаме а, е, проблемите, а, е, значи да не си свършим работата, да оставим на, а, комисията да. А, да се справя по какъвто начин може, но това е един парадокс, е, това е отказ от правомощията и задълженията на парламента, който трябва да изпълни всичките си задължения, които проистичат от решенията и избрания път след е, среща на върха на 12 юли. Това включва и задължение за разискване на темата. Обръщам се към председателката, обръщам се и към госпожа комисаря да направим един наш вътрешен меморандум. Да изброим кои са проблемите в Гърция, какви са проблемите в Европейския съюз. И Италия има проблеми, други държави членки. Трябва да ги обсъждаме но а, не ги обсъждаме. Би било а, банално, а, някои смятат. Говорим за Гърция. Не, ние говорим за Европа. Ние говорим за разходите и за необходимостта от еди, една интелигентна реформа. Това не е проблем на Гърция. Това е проблем на Европа, на начина по който ние разходваме средствата си. И се обръщам към всички колеги. Хайде да подхванем а, е, тази а, е, дискусия. Не за да а, е, протакаме нещата. Напротив, според мен това решение трябва да се вземе и да се изпълни още днес. Но става дума за нашия капацитет да вземаме решения. Успоредно, в същото време, не бива да се отказваме от дискусията. Ние, като парламентаристи, заедно с Европейската комисия, заедно с а, съвета. Всички тези въпроси ние трябва да обсъждаме. Ето това трябва да направим през идните месеци. Ако се забавим, ще бъде двойна грешката и двойна загубата. За това трябва да се вземе решение и да се действа бързо, още днес. Но а, в никакъв случай не бива да изоставяме и другите теми. Благодаря. Благодаря. Господин Богович, заповядайте. Хвала. Е, Благодаря, госпожо председател. Свободата на движение и общата валута са две от основните ценности на Европейския съюз. Кохезионната политика е особено, особено полезна за Съюза. Даваме си сметка, че структурните фондове на Европейския съюз са от огромно значение за инвестициите в държавите членки, които са засегнати от кризата. Гърция е една от тях. Така че смятаме, че периода 2015-2016 година трябва да, да засилим помощта си за, за Гърция. Предложението за упростена процедура, ускорена процедура, за осигуряване на инвестиции за Гърция е, са инициативи, които аз изцяло подкрепям. Разглеждали сме в миналата финансовата криза в Гърция, е, кризата с еврото в Гърция, но в момента Гърция е изправена и е, пред беженска криза. А, така че времето е от голямо значение. Господин Ван Мил... Милтенборг. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се изкажа на езика на господин Ван Нистерой, да, да съм сигурен, че ме разбира. Аз съм... Очуден съм от, от, от мнението на, на, на НЕП. Какви резерви имате по отношение на предложението на комисията? Вие настоявате на обичайната процедура. Останалото време, с което, което ми се полага, искам да, да, да предостъпя на господин Ван Нистерой, за да може да ми отговори на въпроса. Синя карта. Опасявам се, че не мога да дам тази възможност господин Ван Нистерой. Няма сега да отговарям, но може би накрая, ако ми дадете възможност, ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, мадам Чеуман. Колекс, Грис... Благодаря, госпожо председател. Гърция е много тежко засегнат от, от мерките за финансова дисциплина на, на тройката. Това са, това са мерки, които бяха прияти от комисията и от парламента. Гърция стана жертва на две клептократични династии, заедно с тройката и мерките за, за финансова дисциплина. Ето до това доведоха. Така че в извънредни положения, в извънредни ситуации са необходими извънредни мерки. Така че нека да, да одобрим ускорената процедура, която се предлага от комисията съвсем разумно и а, е, заедно с това а, е, да, да разгледаме проблемите, свързани с капацитета за съфинансиране, проблеми, пред които а, е, са изправени не само Гърция, но и други държави членки. И накрая един глупав въпрос. Не разбирам, никак не разбирам как и защо Националния фронт и НП е, се, са против ускорената процедура само защото ще има предварителни избори в Гърция. Какво, какво ще бъде посланието, което ще отправи Европейския парламент до гръцкия народ преди тези избори? Това е друг въпрос, на който трябва да дадем отговор днес. Като социалист от Румъния, аз изцяло подкрепям предложението на комисията. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Монскур. Госпожо председател, скъпи колеги, аз няма да говоря за процедурата, защото съм напълно съгласен с е, координаторката, която се изказва от наше име. Но искам да кажа, че да, ние сме за това да се действа спешно. Мисля, че трябва да спасим Гърция. Трябва фондовете да бъдат на разположение, бързо да се задействат специфичните механизми за Гърция. Но въпросът, който искам да задам е преди 5 години дадохме доста пари на Гърция. Ние като политически отговорници трябва да се запитаме и как да направим така, че тези пари, които не са малко, които ще бъдат предоставени, че тези пари ще отидат в правилните ръце. Всъщност ще помогнем на гърците, които страдат от това. И а, това е основното ни притеснение, защото дори да проявим доверие към правителството, което и да е то, а, мисля, че още сега трябва да извършим една оценка, за да може да преценим нещата и то всяка година да става това, за да не се върнем след това три години по-късно да решаваме същите проблеми, които сме имали в миналото. Благодаря. Госпожа Рейнтке. Благодаря, госпожо председател. А благодаря на вас, госпожо комисар, за това, че дадохте да разговаряте с нас. Не искам да навлизам по-нататък, по-дълбоко в подробностите по процедурата. Мисля, че, че е, обаче, ако не, не задействаме ускорената процедура, няма как да се, да се извлекат ползи от, от измененията в регламента. Въпросът е не само кога ще дойдат инвестициите и дали ще дойдат, но и в какво ще се инвестира. В края на юли посетих Гърция и разговарях с съпредставители на, на местните власти. Те казаха, че често пъти те не разполагат с капацитет, с административна възможност за изпълнение на, на структурните фондове. Та, ще се възползвам от присъствието на комисаря и искам да попитам какво предвиждат в рамките на програмата за техническа помощ. Как точно комисията ще помогне на местните на органи на властта в Гърция да изпълняват програмите? Защото ако задействаме ускорената процедура, гръцките органи ще разполагат с много малко време да освояват средствата, да освоят средствата. Така че е много важно комисията да, да изпрати свои служители, свои, да, така че да се укрепи капацитета на гръцките органи и, и в крайна сметка средствата да се е, да се инвестират в устойчиви е, проекти. Защото е важно не само да се инвестира средства, но, но това да става по един устойчив начин, от който ще има и социални ползи. Може би, е, надявам се, комисарят да, да, да, да осветли малко този въпрос, какво точно се планира като техническа помощ. Госпожа Мишел. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, благодаря. Много неща вече бяха казани и най-общо казано мога да се присъединя към това, което каза госпожа Кейл – от групата на социалистите. Този дебат, който водим тук, не трябва да бъде идеологичен или изборен дебат, защото по някой път имам чувството, че е, има стремеж към забавяне на нещата, за да се изчакат резултатите от изборите. Но искам да кажа още едно нещо. Някои създават впечатлението, че се правят подаръци на Гърция. Все пак искам да припомня, че тук, в тази зала, многократно вече сме обсъждали въпроса за ефикасността на структурните фондове и всички ние сме установявали, че сме стигнали до границите на механизмите, които съществуват в Европа и че тези механизми трябва да се променят. Имаме вече такъв пример. Може да се ангажираме с, по един друг път. Е, някои колеги казаха да, но от други страни може да изпадат в същата ситуация. И ако тези мерки доведат до успех, може да се приложат и за други. Но тук е, обсъждаме подробности, тълкуване на правила и така нататък. Тъй, че да не забравяме, че става дума за един основен въпрос. Как ще направим така, че фондовете да пристигнат до бенефициентите, до заинтересованите. И през юли ни казаха, че много от фондовете не стигат дори и до Гърция. Това е един сериозен проблем. Сега комисията действа и не трябва все пак да спираме нещата. Ние като парламентаристи трябва да направим така, че нещо да стане. Благодаря. Госпожа Малетич, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо комисар. Мисля, че предложението на комисията е, е необходимо и положително. Няма да навлизам в въпросите за другите страни, защото в момента мислим за това как да ускорим изпълнението на, на програмата. Много страни са в затруднено положение и не е добре да се действа обаче е, единствено когато се стигне до, до такова тежко положение, като, като, като в Гърция. Така че и това са въпроса, въпроси, които са важни, но трябва да, да се разгледат в рамките на други дебати. Сега, искам в момента да подчертая, че е, за периода 2007-2013 година вие предвиждате да осигурите финансирането с до 100%. Или до 100%. А, става въпрос за 100% от, от допустимите а, е, а, е, проекти. Гърция трябва да намери начин да финансира останалото, например. Може, обаче, може да се предвиди някаква помощ и в а, е, това отношение, защото, например, Европейската инвестиционна банка. Защото това не са всички средства, които са необходими по проектите. После друг въпрос за същия период, 2007-2013 година. Не, извинете, за следващия за период 2014-2020 година. Казахте, че ще осигурите предварителното финансиране, предварителната част от финансирането. Но пак въпросът е... Не съм съгласен с колегите, които се изказаха по този въпрос. По какъв начин ще, ще е, подпомогнем изпълнението? Как ще гарантираме, че Гърция ще успее да оползотвори е, тия средства? и че няма да се наложи да, да връща пари на, на 31 декември 2016 година. Защото има много условия, които са заложени в регламента. Благодаря. Господин Калве. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Госпожо председател, прощавайте. А, основното беше казано от нашия координатор. За съжаление, на хуманитарна помощ за гръцкия народ е малко обидно нещо. Става дума за извънредни помощи. Защо да не говорим за помощ от европейските институции? И в този контекст, тъй като ние сме в парламент, искам да подкрепя и изказванията на нашия колега от Германия. От техническа и политическа гледна точка изключително важно този път нещата да вървят нормално. Много е важно това да позволи да се държи сметка за нуждите на гръцкия народ и на гръцката демокрация. Така че съм напълно съгласен с това, че трябва задължително да се контролира тази помощ. Не можем пак да позволим парите да бъдат лошо използвани, прахосвани или неизползвани. И комисията режи може да подготви 6-месечни доклади за това, че парите отиват за гръцкия народ и че са взети ефикасни мерки. Това, че не може винаги да се използват фондовете, това не е валидно само за Гърция. Не винаги може да се използва всичко, което ни се дава. И е, това може да стане и в друга страна. Това са правилата на играта по принцип. Така че трябва да помогнем на Гърция и трябва да инвестираме също в подобрението, подобряването на институциите. А тук е, Комисията за регионалното развитие може да изиграе много сериозна роля. Благодаря. Благодаря и последния Записал се оратор е госпожа Родригес. Благодаря. Благодаря, госпожо. Аз идвам от Португалия. Това е страна, която беше унищожена на практика от економиите и това доведе до обедняване на населението. Имаме някои съмнения относно използването на тези инвестиции. Техническа помощ е много необходима, когато става дума за политика на економии, но мисля, че трябва да следим да има по-опростен режим на инвестиции. Благодаря. Uh, Оглеждам и залата. Има ли други желаещи да се изкажат? Да, господин Ван Нистелрой иска да отговори. Благодаря. Аз се чудя как искате да вземете решение по процедурата. Може би първо добре е да чуем госпожа комисар. No, no more. Благодаря. Няма повече е, изказвания. Позволете и аз да кажа няколко думи като председател на Парламентарната комисия по регионално развитие. Много важно е днешното ни заседание, макар и извънредно. Важно е, защото е, се стремим да проявим подобаваща отговорност, да изпълним дълга си да допринесем по подходящ и съответстващ на правомощията на парламента начин. Ние, поддръжниците на упростената процедура, не сме за нещо прикрито, безконтролно, не сме за процедура, която не допуска изменения – Напротив, ние просто искаме да работим ефикасно, защото в противен случай, според мен, ще пропилеем време. И ще затънем в парламентарни прения и няма да окажем така нужната политическа подкрепа на гръцкия народ. Това е моето мнение. И същевременно съм съгласна с всички колеги, които наблегнаха на ролята на Европейския парламент и за извличането на полки от положението в различни държави членки. Много добре разбирам посланията, които чухме в изказванията и съм сигурна, че ще намерим начин да се постави под контрол положението в Гърция, както и да се следи положението в различни страни. За това разполагаме с разнообразен инструментариум. Можем да каним министрите на регионалното развитие и тези, които отговарят за кохезионната политика, включително и министра на Гърция. Можем да упражняваме парламентарен контрол. Сигурни сме, че комисарят и цялата комисия са готови да докладват във всеки един момент как се изпълнява програмата. Ето това е важната ни роля. Максимално да ускорим процеса на вземане на решения на първо място и на второ място да упражняваме контрол върху ефективното изпълнение на тези решения. Ето това е ролята ни това беше изказването ми като председател на парламентарната комисия. Сега давам думата на госпожа комисаря да отговори на многобройните въпроси и предложения. Сигурна съм, че ще успеете. Благодаря. Благодаря на всички вас за плодотворната и полезна дискусия. Разбира се, ще се опитам да се спра на всички теми, които вие поставихте. Преди всичко, Искам да ви благодаря за днешните разисквания. Те са важни и полезни не само за Гърция, но и за Европа като цяло. Вярно е, че а, целта е да се стигне до реалната економика, до крайните потребители, до бенефициерите. И за целта е на лице механизъм. Имаме уверенията на гръцката страна – че тези средства ще се използват само единствено за изпълнение на проекти на бенефициерите. Така европейските проекти ще бъдат и използвани за развитие на економиката. Винаги като парламентарист преди и а, сега в а, новото си качество съм отстоявала една неизменна позиция, че трябва да се спазват а, процедурите и правомощията на институциите. Но се, днешното положение е извънредно. Нито една друга държава членка не е изправена пред а, такова състояние на нейния бюджет. И да отговоря на господин Ван Нистелрой – има специален механизъм, разработен от гръцките власти, така че допълнителните средства да стигнат до реалната економика, до крайните потребители. Разбира се, в по-нататъчните си срещи с вашата комисия, аз редовно ще ви информирам за изпълнението. Много въпроси бяха зададени за тройката, за меморандума искам да подчертая, че няма никаква обвързаност между структурните фондове и механизма по меморандума. Нашата цел е да се постигне бюджетна устойчивост, структурна реформа и да се стимулират бързите инвестиции по места. Надявам се, отговорих на въпросите по тази е, тема. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви, е, госпожо Крел. Вие говорихте за това колко важно е да се действа бързо. Решението за финансовия период 2007-2013 година е много важно да бъде взето спешно, защото за периода 2007-2013 съществува една възможност силно ограничена във времето – добре знаете, че финансирането по този период приключва през декември тази година. Дори октомври е късно, но а, при една по-енергична работа а, на институциите ще може да се спази срока. Аз не говорих за последиците от отказа да се вземе това решение. Те са много тежки не е само, че ще загуби пари Гърция. Гърция ще трябва да връща пари. То не е малко. Ще ви дам един пример. Една 95% готова магистрала се нуждае от допълнителни средства. Гърция няма пари за тези 5%. И ако не се намерят средства, Гърция трябва да върне средствата на Европейската комисия. Това поставя в е, опасно положение и проектите по новия програмен период. Ето поради тази причина е необходима спешна помощ за довършване на блокираните в момента програми и за създаване на достатъчно условия за доверие в проектите за следващия програмен период. Ето това е общата ни цел да стигнем до реалната економика. Накратко искам да отговоря и на някои от поставените въпроси. Разбира се, юлската среща на най-високо равнище, както казах, само допълва общите решения и 35 милиарда, за които а, говорих, са едно допълнение към средствата и ангажиментите, които Гърция пое на тази среща на върха. Като цяло, се надяваме да можем да допринесем за изпълнение на програмата в рамките на Европейския механизъм за стабилност. Тези 35 милиарда са средства, разпределени от а, последния начин. 20 милиарда от структурните е, фондове, от е, ЕФСИ, младежката безработица, е, младежката инициатива и останалите средства от солидарност и от средствата за ОСП. Ние сме предвидили вече тези средства, просто искаме да изтеглим за по-преден период финансирането от е, всички посочени източници. Искам да благодаря на всички, които наблегнаха на спешността на въпроса, включително и господин Омърджи. Иначе няма да могат да бъдат отпуснати одобрените средства, а ние бихме искали Гърция бързо да успее да освои тези средства, за да подкрепи заетостта и растежа. Многократно е, се подчерта, че по време на криза трябва да проявим солидарност, да помогнем на гръцката економика и някои от е, ораторите говориха много емоционално и споделиха много важни мисли. Гърция, разбира се, не е единствената а, е, страна с проблеми. Още в самото начало казах, че трябва да мислим за всички страни, които изпитват трудности при освояването на средства от Европейския съюз. Една от първите мерки по време на мандата ми беше подобряване на изпълнението. Осем държави членки не са в състояние да освояват в пълен размер средствата за програмния период 2007 и 2013 година и се боя, че ще трябва да се внесат корекции поетите ангажименти, но Гърция не беше сред тях през ноември, когато поех длъжността си. Гърция беше много напред, 95% освояемост. Вече сме постигнали при 90% през ноември. Тук не говорим за лошо изпълнение или неосвояване, а за економическа криза – и за това са необходими тези допълнителни средства, за да се реши економическия проблем. Съгласна съм все пак с всички, като госпожа Дамато, господин Бла, госпожа Спираки, госпожа Бресо, че не бива да забравяме и останалите страни. Целта на тази е, среща е, е да изясним целите, които си поставяме. Устойчива стратегия, инвестиционен план. Европейските структурни инвестиционни фондове е, наистина катализираха инвестициите от частни източници, участието на европейските фондове взема много голям дял от вътрешните инвестиции в страната и мисля, че това помогна да се избегне най-лошата форма на кризата. Над 73 милиарда от повече 30 години членство на Гърция в Европейския съюз са вложени в економиката и се осигуряват допълнителни 20 милиарда. 73 в предходен период в сравнение с допълнителни 20 милиарда сега. За следващия програмен период имаме регламента и неговите изисквания. Всички държави членки трябва да ги изпълняват и да инвестират в областите, очертани в стратегията за 2020 година. Енергийна ефективност, МСП, е, иновации, научни изследвания и така нататък. Гръцките власти ще трябва да вземат своето решение за установяване на най-подходящите, най-качествените проекти чрез система на подбор и оценка. 35 години опит е натрупан и всеки, който посещава Гърция, може да види разликата преобразена е реалната економика. За четиридневното си посещение в Гърция наистина бях изумена, че понякога не разказваме достатъчно ясно колко много правим в държавите членки. Ако някой през 80-те години е бил в Гърция и помни как изглеждаше тогава, като че ли ни делят а, а, повече от 100 години от а, равнището на развитие до тогава. Има много голям мост вече, който свързва Пелопонес с а, континента. Болници, училища, атинското метро – Стотици хиляди атиняни ползват метрото всеки дневно. 5 милиарда струваше този проект. Разговарях с един гръцки журналист е, и дадох му този пример и той каза, е да, знам, че там има някакви европейски средства. Някакви ли? 5 милиарда някакви ли са? Това са много големи средства, за които трябва да говорим много повече, да не говорим за управление на отпадъците, за водни проекти. Изброявам ви само малка част от проектите, реализирани с европейски средства в Гърция. Напълно съгласна съм, че трябва да проведем още една дискусия за положението и в другите държави членки, но още веднъж подчертавам – много особено е положението в Гърция сега и нито една друга държава членка от бюджетна гледна точка не е в е, състоянието на Гърция. Именно поради тези особености ние е, смятаме, че трябва да се предоставят допълнителни ликвидни средства за инвестиционни проекти по места. Но съм съгласна с господин Коцолино, с е, останалите, които изтъкнаха необходимостта от по-широка дискусия, която да обхване всички държави членки. Благодаря ви много. За техническата помощ само искам да добавя. Уверенията си, че е, службите на Генерална дирекция регионално развитие работи в много тясно сътрудничество с гръцките е, власти за установяване на потребностите от техническа е, помощ. Някои експерти вече бяха изпратени на място в Министерство на економиката на Гърция за разработване на нови проекти за изясняване на процедурите за възлагане на обществени поръчки и други. Административният капацитет понякога е по-важен от е, паричните средства. Стигнахме до това общо разбиране и за това работим за укрепване на капацитета Има много други страни, в които трябва да се работи в тази посока. Нулева толерантност към корупцията, засилване на системата на контрол на изразходване на средства. Това можем да постигнем чрез съвместните групи между комисията и гръцките власти – има служба за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия, което ще бъде един допълнителен инструмент за предоставяне на техническа и експертна помощ на гръцките власти. Така ще се ускори изпълнението. Ще се стигне до гражданите. И както вече казах, изпълнението почти винаги е отговорност, която пада на плещите на държавите членки. Ние само искаме да помогнем бързо с ликвидна инжекция, за да може Гърция действително бързо да а, изпълни договореностите между съзаконодателите, включително Европейския парламент. И още нещо искам да добавя. Критични са предизвикателствата в а, хуманитарното измерение. Социалната интеграция на мигрантите е факт на много места. Посетих не само най-засегнатите в момента страни, предградията на Париж, на Берлин. Там се реализират много проекти за интегриране на мигранти. Искам да ви уверя, че от първия ден след е, лятната вакансия проведохме много важно обсъждане в Генералната дирекция, за да видим как можем да окажем помощ Възможно е да се прехвърлят средства по осите, ако а, държавите членки искат това, да се а, осигурят а, експерти по границата, в миграционните центрове за психологическа и друга помощ. Ще продължи подкрепата на интеграционните процеси. Италия, например, използва средства за интеграция по програмата Сигурност 2007 2013 година Италия с европейски средства построи над 100 центъра за мигранти в Пулия, Катания, Сицилия, най-тежко засегнатите. Uh, Всяка държава членка може да се обърне с такова запитване и искане и във всеки отделен случай можем да стигнем до решение. Мога да ви дам много примери. В Нидерландия, например, имаме чудесен пример за една жена от Йордания, която организира производство на традиционни йордански изделия in the country and we do many things for in, in many countries uh, for staff. И тя вече може да реализира своята продукция на пазара, защото се финансира от европейски средства за новосъздадени предприятия. Има лекари, има професори, има хора, които вече са използвали помощта за интеграция и трябва да продължим в тази посока. трансграничното сътрудничество по линия на междурегионалната програма все още не се използва пълноценно. Седмицата след Страсбург, надявам се, ще бъдете в Люксембург, за да се отпразнува 25-та годишния на програмата Интеррек за трансгранично сътрудничество. Направихме преглед на всички програми рамките на Европейския съюз, а и с неевро... неевропейски страни. Бивша Югославска република Македония, Сърбия, Харватия. If they would like to use some of this money for the integration of Uh... Надявам се, че тези средства ще се използват за интегриране на мигрантите още по-успешно. Благодаря ви и ви пожелавам успешно начало на новия политически сезон, успешна сесия в следващата седмица и с удоволствие ще продължа съвместната работа с вас, както обещах в началото. Ще се срещнем отново, за да направим една оценка на мярката не само за Гърция, 2016 година е решаваща година. Първата, когато ще видим конкретни резултати, ще видим а, плодовете от а, новата нормативна уредба. Благодаря и на добър час. Thank you very much, Commissioner. I think... Um, Благодаря, госпожо комисар. Мисля, че почти всички въпроси. Намерих е, отговор във второто ви изказване. Някакви други изказвания има ли? Заповядайте, господин Ван Нистерой. Нистерой. Благодаря. Сега по, по въпроса за процедурата. В началото, в първото си изказване, казах, че НП предпочита обичайната процедура поради същината на въпроса. Ние сме парламент и трябва да, да не забравяме ролята си като такъв. Чух много коментари по време е, на дебатите. Да, ние подкрепяме постигането на, на, на резултати бързо от е, пакета мерки. Инвестиции, е, предварително финансиране. Но ако ние не изпълняваме собствената си роля, защо имаме постоянен докладчик в парламентарната комисия по въпросите на Гърция? Да следи инвестиционната политика, инвестициите. Но нашата роля като парламент е в това да следим процеса и да, да, да съобщава на, на комисията. Ако искате да определим по, по един специален докладчик от всяка група. Мисля, че нашата комисия има възможност да излезем с едно писмо или становище с това, което искаме да изтъкнем. Иначе какво? Парламента веднага се съгласи да приеме ускорената процедура. Ма ние може да имаме собствени приоритети, които искаме да изтъкнем. Трябва ние да поемаме инициативата понякога, не просто комисията да идва от време на време да ни казва какво е свършила и какво предлага. положението особено и са необходими особени действия. Да, добре. Да, може би пък трябва да, да, да предвиди някакви допълнителни действия в рамки за нашата комисия в тая връзка. Да, ще видим какво е добре да се направи. Може би ще излезем с, с специално писмо, но, но мисля, че, че нашата комисия трябва да изпълнява ролята си. И както подчертах преди това, следете какво става в съвета. Ако съвета предложи изменения, ние имаме възможност да ги обмислим, а не, не, не просто да клекнем веднага. Добре, може да предвидим извънредни заседания, за да не губим а, а, време, но трябва да си свършим работ, а, работата в тази парламентарна комисия. Да разгледаме въпроса. Благодаря. Следващия оратор. Както казах в началото, комисията късно поде инициативата по отношение на Гърция и други страни инициативата за осигуряване на, на освояване на средствата. Аз вече е, си казах мнението по отношение на, на инициативата, но да не бъркаме нещата а, с мерките, които трябва спешно да предприемем. Става въпрос за ускорена процедура – така че да, да, да се осигурят незабавни действия, които да ни изкарат от, от задълната улица. Въпреки, въпреки проблемите в Гърция, трябва да се действа незабавно. Много пъти съм го казвал и на пленарно заседание, и на вас лично съм го казвал, госпожо комисар. Трябва ни упростена процедура, И това, това искам да го изтъкна именно пред колегите от НП. Да, трябва да се води диалог, истински диалог. Трябва промяна в пакта за стабилност, в мерките за, за правене с дефицита. И всички страни, които са обект на наблюдение, трябва, трябва да са в състояние да, да освояват средствата както трябва. Аз не, аз не искам да има отделна процедура за Гърция, която да се, да се следи от парламента. Всички страни трябва да са равни. Трябва а, упростена, бърза процедура. А комисията, комисията закъсня с инициативата си. Господин Новаков поиска да се изкаже в рамките на 30 секунди. Аз съм Искам да се изкажа в, в, в връзка с опростяването, опростената процедура. Обичайната процедура е твърде, твърде, твърде дълга, твърде дълга и, и, и тромава. Така че би насърчавам, госпожо комисар, да, да ускорите процеса на упростяване в кохезионната политика, защото трябва да намалим нивата на бюрокрация. Да, да, да, съвсем накратко. Ако правилно съм разбрал, всичките групи днес в рамките на дебата са на мнение, че трябва да приложим процедената, упростената процедура, прощавайте, и може да дискутираме по този въпрос, да видим конкретно какво може да направим повече, с, за да приложим тази упростена процедура. Надявам се, че може да следите това предложение, да видите какво, докъде е стигнало и как да започнете. Yeah. Uh, this is, this is... Благодаря. След днешното разискване като председател приемам. Предлагам да вземем решение да се, да се следва упростената процедура по 50-та член, точка на, на, на правилника на парламента, процедурния правил, процедурния правилник, където пише, че след първо разискване на предложение за законодателен акт, председателя може да предложи да се даде одобрение без изменения. Именно това направих аз. Освен ако поне една десета от членовете на комисията възразяват. Председателя представя на парламента доклада за одобрение на предложението. 150 точка от правилния от председния правилник. Първа подточка, втори абзац. Една а, десета би означавало петима члена на комисията. И така, има ли възражения срещу упростената процедура? Коментари извън микрофон и отговор на тях. Да, искам просто да видя а, дали има възражения. Не. Един Въздържал. Няма. Не, трябва ни пет. Петима, които да се, да се противопоставят на предложенията. Имаме само е, един въздържал се. Така че сега гласуваме, така ли? Не. We don't need to vote. present the report approving. Yes. Okay. I'll present the report. Is, is it clear, the procedure? Ясна ли е процедурата? Clear for everybody? And everybody is agree. Всички са съгласни. Okay, thank you everybody. Благодаря на всички. Благодаря за ползотворната работа днес. Желая ви е, ползотворна работа през едните месеци също така. Ще се видим отново на 17.